повече работа в рамките на конкретните условия. Комисията ще се включи с е, становище за това как да се организира това. Председателя, благодаря на комисията, благодаря и на докладчика. И така, колеги, добри новини. Последния доклад, доклада на Филип Качмарек за въздействието на политиката на Европейския съюз за развитие. Господин председател, благодаря. През октомври е, Европейската комисия ще приеме едно съобщение за въздействието на политиката на Европейския съюз за развитие. Ще има и мнение по бъдещия инструмент за развитие и сътрудничество. Това ще е приоритет на полското председателство. Тук става дума за собствените очаквания и бъдещата политика на Европейския съюз. Освен това ще се обсъжда Зелената книга за приобщаващия растеж. В Комисията по развитие стигнахме до много споразумения и компромиси но смятаме, че повече трябва да се концентрираме върху конкретните резултати, което обаче не означава, че е, трябва да премахнем индикаторите. Трябва да избегнем една ситуация, когато се е, съсредоточаваме върху леките страни, т.е. страни, които целите се постигат по-лесно и се отбягват страни, където целите се постигат, постигат по-трудно. Трябва да се опитаме да помогнем на най-бедните, които са имали нещастието да се родят в най-бедните страни. Вижда се, че най-голямата част от бедните живеят не в най-бедните страни, а, а по-скоро в средно-бедни страни. Затова е хубаво да вземем предвид и помощта която даваме на най-бедните страни. Освен това, трябва да подкрепим усилията за по-добра координация. Трябва да може да разчитаме на, на държавите членки. Трябва да използваме техните компетенции в отделните области, например селското стопанство и други области. Трябва да вземем предвид обаче и нуждите на, на държавите, които искаме да подкрепим. В нашия доклад сме взели предвид и ролята на малките и средните предприятия. Друга тема, която е много важна и която обсъждаме в нашата комисия е климатичните промени и темата за приобщаващия растеж. Мисля, че не трябва да се страхуваме от това понятие. Това е един вид растеж, който се основава на интересите на бедните и който взима предвид последствията на е, социалната неравнопоставеност. Ние знаем, че това не е лека задача и знаем, че сме изправени пред много предизвикателства. Достъп до работен пазар, по-добри условия на труд, по-добри, по-добре и по-справедливо облагане. Комисията по развитие при много случаи е повтаряла, че когато е, се формулират нови стандарти, това не означава да се избегнат старите, да не се изпълняват стари, старите ангажименти. И това не е само морален въпрос, а и въпрос на нашата достоверност и доверие. За да може нашето сътрудничество да е ефикасно, ние не бива да намаляваме помощите си за развиващите се страни. Трябва в тази си политика да сме последователни. Искам да благодаря на всички колеги, които ми помогнаха в моята работа и на всички експерти. Благодаря, казва председателят. Виждам няколко души, които искат думата. Първо давам думата на Скакела. Благодаря. Благодаря и на докладчика. Процес за постигане на ефективност е изключително важен за развитието и мисля, че принципите в Парижката декларация са правилните принципи и те правят нашата помощ по-ефективна. Но не би трябвало да объркваме ефективността с са други фактори. Броя на построените училища не е свързан с качеството на образование, което се предоставя в тези училища. Има някои краткосрочни резултати, които не подкрепят дългосрочните цели. Развитието отнема време и аз съжалявам, че то не отговаря на амбициите на някои хора по време на избори. Благодаря господин Кортес Лаштра. Благодаря, господин председател. Сегашния контекст на економическа криза ни кара да се замислим за сътрудничеството и за помощта. Трябва да бъдем по-ефективни, по-ефикасни, да постигаме повече в борбата срещу бедността. Това е една възможност за по-добра координация между държавите членки и Европейския съюз. Сега имаме възможност да усилим усилията си за а, помощ, защото в противен случай не бихме могли сами да изкореним бедността. бедността. Трябва да се замислим какво можем да направим на европейско равнище, на международно равнище. Ще трябва да разгледаме нашите приоритети, ще трябва да преразгледаме целите на хилядолетието за развитие. На второ място трябва да изнамерим по-добри механизми за финансиране, защото това няма да бъде, необ... до... няма да бъде достатъчно за изкореняването на бедността. Е, и накрая интегрирането на планирането в борбата срещу бедността трябва да се съчетае с борбата срещу климатичните промени. И накрая трябва да засилим сътрудничеството с развиващите се страни и да работим съвместно с развитите страни. Благодаря. Госпожа Ройтова, благодаря, господин председател. Аз изцяло подкрепям Европейския фонд за развитие като един от съставните елементи на европейския бюджет. И съм много удовлетворена от това, че колегата Качмарек е възприял един по-свободен, -по не, не така закостенял подход. Особено, що се отнася до по-добрия контрол върху средствата, прозрачността и ефикасността, борбата с корупцията. Аз поделям опасенията на докладчика, че съсредоточаването на вниманието върху така наречените безопасни страни за сметка на по-високо рисковете – може да доведе до проблеми, тъй като по-високо рисковите страни вероятно се нуждаят в по-голяма степен от помощ. Бих искал да повторя също така е, предупреждението си по 84-та точка за е, придобиването на е, обработваема селскостопанска земя от китайски инвеститори, което е в ощърпно место население и би могло да застраши продоволственото снабдяване. Следващият оратор. Тук възниква сериозният проблем за, за нашата последователност а, към а, прословутите цели на хилядолетието за развитие. Трябва да отдадем дължимото на селското стопанство, на обучението, образованието, трансфера на знания – които са въпроси от съществено значение за извеждането на слабо развитите страни на пътя на развитието. Това отношение съмесва и световната търговия, световните финанси, които нерядко накърняват възможностите за развитие и държат е, развиващите се страни в подчинено положение. Здравеопазването има своята роля за намаляването на е, бедността, но Международният валутен фонд също има своята роля. Както за общо економическо развитие, така и за здравеопазването. Понататък въпроса за отношението към природните богатства на тези страни. Знаете какво е неблаговидното положение в тази област. Благодаря. Благодаря. предишния начин за функциониране на политиката, макар да съм сигурен, да твърдя, че ние трябва да предоставяме средства, за да засилим работните навици и умения на европейските граждани, за да може те да преминат от практика на неефективно работи, е, работене към труд, който да носи полза на обществото. Същевременно трябва да направим така, че бизнес климата и данъчното законодателство са справедливи. Трябва да научим хората в тези държави да ловят риба, а не да а, им даваме риба. А, така, госпожо комисар, обещах ви, че ще свършим в, без, в 12 без 15. Благодаря, господин председател. Благодаря за доклада на господин Качмарек. Аз мисля, че той се вписва много добре в дебата, който водим сега и отразява бъдещата политика. И аз мисля, че той се вписва също така в дискусията, която проведохме по зелената книга. Има 40 отговора на зададени въпроси от заинтересованите страни. След като разгледах констатациите, комисията изготвя своето съобщение, което ще бъде прието в средата на октомври. Разглеждайки този доклад, ние се радваме, че има много малко отклонение от това, което ние възприемаме като пътя. Необходимо е ролята, която която ще изиграем, да бъде устойчива. Трябва това да бъде приложено с отгледна точка на е, сигурността и безопасността на храните. Необходимо е да се борим срещу корупцията, да имаме една добре работеща данъчна система. Аз зная, че е, а, политическата реформа трябва да получи подкрепа на националните парламенти и на регионалните власти. Необходимо е да продължат действията в рамките на развитието на хората, мерки за а, изкореняване на бедността трябва да а, бъдат прилагани, а, тъй като по този начин а, ще може да се осигури най-широка борба срещу бедността. Ние говорихме за ефективността. последния Европейски съвет а, а, отчете а, стремеж за повишаване на брутния национален доход до 2014 година. И това трябва да бъде също така свързано, да, се, да има свързаност между външните и вътрешните поли, политики по миграцията. Необходимо е да се постигне най-добър резултат. Това обаче не означава, че трябва да се насочим към така наречените лесни страни е, помощта трябва да се насочи към така наречените крехки страни. Е, ще разгледаме много внимателно предложенията на парламента а, е, за нови финансови механизми. Също така ще отчетем и а, вашата загриженост за равнопоставеността на половете. И аз съм сигурна, че Европейския парламент и докладчик господин Качмарек ще намерят най-добрите решения, които ще бъдат благо, ще бъдат добри. Благодаря ви, госпожо комисар, казва председател председателя за а, търпението. Благодаря на господин Качмарек. Така че приключихме обсъждането на доклада на господин Качмарек. А, няколко съобщения, които са по, написани на чешки. Ще ги прочета на чешки. Господин Успашкич ми каза за някои нови развития, някои нови събития. Предаде ми една молба